на Съюза също така ще потвърди същността на Европейския съюз като една общност основана на закона и ще укрепи принципа на правна сигурност, до степен до която Европейския съюз и неговите институции ще подлежат на същия външен надзор и преглед, що се отнася до целесообразността на техните действия и решения, както и са и държавите членки. Защо даваме такъв приоритет на настоящата тематика? Присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция се дискутира вече над 30 години. От а, материална и от практическа гледна точка може да се каже, че не е толкова спешно вече да се присъедини Европейски съюз поради напредъка на прецедентното право на Люксембургския съд и законодателните развития в Европейския съюз. Но всъщност може да се каже и точно обратното. Аз лично считам, че е още по-спешно Европейски съюз да се присъедини към конвенцията. Защо? Защото правомощите на Съюза ще продължат да се разширяват към сфери, които традиционно принадлежат на 27-те държави членки. Оттам произлиза и потребността отделните лица да имат достъп до Страсбургския съд, който е компетентен да определи дали определен акт, прият от Европейския съюз, нарушава правата на човека, както е гарантирано от конвенцията и нейните протоколи. Това ме води също така до въпроса за взаимоотношенията между двата съда, съдилища, извинете, двете съдилища, Страсбургския и Люксембургския. За мен ситуацията не е толкова сложна, колкото изглежда на пръв поглед. До голяма степен това взаимоотношение трябва да се възприема като една функция, която се поема от един съд, специализиран по съществото си за правата на човека и чиято роля е да извършва външен контрол над задълженията по международното право на съда, като резултат от присъединяването към конвенцията. Така че конвенцията не застрашава юрисдикцията на Люксембургския съд. При присъединяването си Европейския съюз става 48-та страна по тази конвенция. Съдът в Люксембург съответно ще се счита от Европейския съд за правата на човека за вътрешен е, съд, подобен на един конституционален или върховен съд, на което иде от страните по конвенцията. С други думи, Европейската конвенция за правата на човека е един инструмент е, за субсидиарна защита и институциите на Европейския съюз при присъединяването си ще продължат да носят е, първична отговорност за гарантиране зачитането на правата, записани в Европейската конвенция. Освен това, в ситуация, при която хартата на Европейския съюз за основните права става де-факто вътрешна вътрешен документ, който залага ограничение на правомощията на Европейския съюз, на неговите институции, то тогава конвенцията трябва да се възприема като един, една, една външна граница и нещо като проверка отвън на дейностите на Европейския съюз. Първи, най-главната отговорност за гарантиране защитата правата на човека си остава в съда в Люксембург. Страсбургския съд по никакъв начин не е по-висше съдилище, като например Федералния конституционен съд на Германия. Въпросът не е по никакъв начин свързан с иерархия на съдилищата. Страсбургския съд чисти просто трябва да гарантира минималните общи стандарти, които, да, които се гарантират от Европейската конвенция и нейните протоколи. Казвайки всичко това, изкуствеността на настоящата ситуация би трябвало да бъде поправена. По-настоящем една потенциална жертва, след като прибегне до всички вътрешни и е, вътрешно-национални и европейски е, видове е, жалби, които може да подаде, би трябвало да подаде иск в Страсбургския съд. Не срещу извършителя на, съответното, на съответния акт от Европейския съюз, а срещу една от държавите членки. Но няма никаква сигурност, че това ще бъде така по отношение на целия Европейски съюз. И за това е нужно да има присъединяване. Нямам мандат, нито пък съм компетентен като член на Парламентарната асамблея на Съвета Европа да се занимавам с техническите подробности, които излизат при процеса на присъединяване. Това е работа, която ще бъде предприета на междуправителствено ниво. Тук, например, мога да спомена деталното проучване на правните и технически въпроси, свързани с присъединяването, което бе направено от управителния комитет за правата на човека на съвета на Европа, както и общия преглед на това какви ще са последствията от процеса на присъединяване, който беше предоставен на вашата подкомисия по правата на човека от специалния представител на съвета на Европа, на генералния секретар на Европейския съюз, посланник Фройснес на 22 февруари. Важно е за нас, парламентаристите, да не се е, пускаме в детайлите, защото нашата роля всъщност е да изпратим един ясен сигнал за потребността да започнат преговори, да поддържаме скоростта и желанието, поради което смятаме, че преговорите трябва да започнат още през юли. Става дума за присъединяване на една страна, която не е държава, Европейски съюз, към конвенция, която е направена за държави членки на съвета на Европа. Всички 47 страни имат колективна отговорност по системата на конвенцията и би трябвало да бъдат включени в процеса на присъединяване. Нека експертите да са тези, които ще преценят дали има нужда от нов протокол, който да изменя конвенцията бюджета, или пък, ако повечето въпроси биха могли да бъдат записани в договора по присъединяване, то това да бъде направено. За да гарантираме бързо влизане в сила, например, на този преговор извинете, на този договор за присъединяване, би трябвало да се обмисли временното прилагане на текста, както е записано в член 25 от Виенската конвенция от 1969 за договорното право. Или пък да се използва една клауза за неучастие, което ще даде възможно за влизане в сила в кратки срокове, стига някои от страните по споразумението да не възрази. Освен това, присъединяването на Европейския съюз към тази конвенция означава и присъединяване към системата на конвенцията. Както съвсем ясно е записано в параграф 5 на текста, определени органи на съвета на Европа са асоциирани с конвенцията, като например съдът в Страсбург, който гарантира зачитането на конвенцията, парламентарната асамблея, която избира съдии за този съд, и комитета на министрите, който извършва надзор по отношение на изпълнението на съдебните решения на съда. Присъединяването на Европейския съюз, освен това, означава да бъде урегулирана институционалната уредба в този смисъл. Тъй като нямам мандат да коментирам по въпроси, които не са дискутирани от ПАСЕ, аз бих искал да направя някои коментари по темата номиниране на кандидати и избор на съдии за Европейския съд за правата на човека. Съдиите се избират от парламентарната асамблея от списък с три кандидати, който се подава от страните по конвенцията. Тоест държавите. Е... Когато се избере съдия от страна на Европейския съюз, това, разбира се, ще доведе до разширяване на познанията на съда в Страсбург по отношение на европейското право. За да сме сигурни, че кандидатите наистина са качествени, ние очакваме националните а, процедури да бъдат прозрачни. В някои случаи, например в Германия, Белгия и Латвия, парламента участва при избора на тези кандидати. В Словения кандидатите за Страсбургския съд се избират от националното събрание с тайно гласуване. Степента, до която вие, Европейския парламент, може можете да искате да участвате в една такава процедура за вътрешна номинация в Европейския съюз, е нещо, което вие ще прецените. Аз обаче искам да се възползвам от тази възможност да привлека вниманието ви към една важна резолюция. Резолюция 1646 от 2009 година, която беше прията от асамблеята ни на тази тема, която се основаваше също така на един детайлен доклад, представен от нашата комисия. Що се отнася до избора на съдии, член 22 на Европейската конвенция постановява, че съдиите се избират от парламентарната асамблея от списък от три кандидати, номинирани от а, страните по конвенцията. Следователно, ми бе интересна идеята, която сбелязвам в пети параграф, където се говори за представители на Европейския парламент в избора на съдии за Страсбургския съд. Разбирам, че тази тема ще бъде обсъждана а, допълнително от двете ни парламентарни асамблеи, паралелно на преговорите за присъединяване. Господин председател, позволете ми един последен коментар. Искам да коментирам отличния текст на вашия доклад, че господин Хамон, извинете, Рамон Хауреги. Според мен формулировката на преглав 6 изключва вътрешно-държавни оплаквания прекалено общо. Предлагам тя да бъде преформулирана в смисъла на член 344 на договора за функционирането на Европейския съюз и да се ограничи до спорове, свързани с тълкованието или прилагането на учредителните договори. Казвайки всичко това, разбира се, трябва да кажа, че това си е ваш вътрешен въпрос, вътрешно съюзен и парламентарната асамблея няма място да го коментира. И за това сега искам да ви благодаря за вниманието. E благодаря. Господин Холовати, сега давам думата на съдята Тулкенс от Европейския съд по правата на човека. Позволете ми първо да ви благодаря за вашата покана, съвсем искрено, защото действително тази инициатива е отлична. Ще ни позволи със сигурност да поясни много от въпросите, които вие си задавате и които и ние си задаваме. Сега няма да се връщам върху причините за присъединяването и ползата на европейските граждани. Според мен, от влизането в сила на Лисабонския договор този въпрос може да се счита за решен и всички аргументи, впрочем, са в вашия проекто доклад, който аз споделям. След толкова много години и с влизането в сила на Лисабонския договор, вече пътя за присъединяването е открит, остава само да се конкретизира. Конкретизацията, според мен, трябва да стане според два принципа и те са свързани помежду си. Възможно най-бързо и възможно най-лесно. Не искам да кажа обаче, че спасението ще бъде бързо и лесно. И сигурно няма да бъде, дори само поради простата причина, че е, процедурата, предвидена в член 218 от договора за функциониране на Съюза, е много тежка и сложна. Обаче точно за това нашия отговор не трябва да бъде в добавянето на тежест и на сложност, а да се намали възможно най-много тази сложност, защото иначе ще се реализират нещата след много дълги години, а това ще бъде неприятно и ще ви кажа защо. Първо, защо трябва възможно най-бързо да има присъединяване? Просто защото е спешно. От много дълго време системата на конвенцията страдаше от дисбаланс, което е аномалия. Всички държави членки на Съюза са подчинени на външен контрол от страна на Европейския съд по правата на човека, включително и когато прилагат правото на Съюза. А Съюза не е. Това се каза тази сутрин и трябва да се повтори. Освен това, Съюза не може да действа като страна в производство пред съда, което естествено предизвиква проблеми за изпълнението на решенията, които установяват нарушаване на конвенцията от правото на Съюза. Например, по делото Матиус. От много отдавна се обещава на гражданите, че тези затруднения ще бъдат заличени. Мисля, че сега вече е възможно и трябва да се направи бързо и да не губим повече време. Още едно съображение за спешността на нещата. С Лисабонския договор, хартата на фундаменталните права влезе в сила и тази сутрин си каза, според мен това е действително най-добрия правен акт в тази област. Тази харта а, възприема много голяма част от правата от конвенцията. И твърди, че тези права, така както се тълкуват от Европейския съд правата на човека, са минимума, който трябва да се спазва от правото на Съюза, което означава, че от 1 декември 2009 Съда на Европейския съюз трябва да тълкува и дори да, да прилага чрез хартата разпоредби, които много често са много важни, много чувствителни по Европейската конвенция. А системата на конвенцията задължава нашия съд да осигури като последна инстанция автентичното тълкуване на конвенцията. Така че без присъединяване Страсбургски съд не може да упражни тази отговорност във връзка с тълкуването на конвенцията, което се прави от Съда на Европейския съюз, когато прилага хартата в делата, които се гледат по същество. Това го уточнявам. Сега, тук според мен е действително ключовия момент. Нашите две съдебни инстанции трябва да могат да осигурят основните си мисии. От една страна, Съда на Европейския съюз гарантира тълкуването на правото на съюза. Този съд има монопол и изключително този съд може да го тълкува. От друга страна, Европейския съд на правата на човека гарантира тълкуването на конвенцията. Съответно не можем ние да заместваме националните е, органи, когато става въпрос за тълкуването на националните законодателства или на Съюза, когато се тълкува договора. Така че това е първата точка, възможно най-бързо, защото е спешно. Трябва да се е, действа бързо и най-добрият начин е да Опростим е, нещата. Какво означава това? Принципа, който трябва да ни ръководи тук, е, като се присъедини към конвенцията, Европейския съюз става пълноправна страна, така както и другите е, е държави страни по конвенцията. По този начин тя влиза в тази група държави, които се обвързат със същите права и задължения при положението на конвенцията. И всички, ние го знаем, са равни пред конвенцията. Целта на присъединяването винаги е била да се подчини Европейския съюз на същия външен контрол, който е свръхнационален, на който са подчинени държавите. Трябва да се уверим, че се подчинява на същите права и задължения спрямо конвенцията, така както и държавите така че този принцип на равенство пред конвенцията да се прилага и за Съюза. Но разбира се, Съюза не е държава и това трябва да се отчете. В частност на, в плана на е, начините на функциониране на конвенцията и протокол номер 8 от Лисабонския договор изисква това изрично, което е съвсем нормално. Трябва да се отчитат спецификите на правото на Съюза. Абсолютното равенство между Съюза и другите държави страни по конвенцията не е нито възможно, нито желателно. Но когато подготвяме с присъединяването, трябва да се ръководим доколкото е възможно този много силен принцип на равенство пред конвенцията и а, можем да се отделяме от него само там и само до толкова, доколкото е необходимо, за да се спази а, естеството на Съюза. С други думи, трябва да се опитаме да приложим на Съюза, колкото е възможно, режима, който се прилага а, за държавите. Не само защото е най-просто и съответно най-бързо, но най-вече и по-съществено, защото по никакъв начин не можем да оставим впечатлението, че създаваме вътре в самата система на конвенцията привилегии в полза на Съюза. За мен това ще бъде много лоша услуга на Съюза, защото това просто ще подкопае доверието в Съюза. А присъединяването иска именно да укрепи доверието към Съюза, като се подчини този Съюз на същия външен контрол, на какъвто се полагат и държавите членки. Освен това трябва да се върнем и на спецификите. Това е доста Естествено, бихме го направили дори ако Лисабонския договор не го беше изискал. Още от 2002 година имаше техническо изследване от съвета на Европа по юридическите и техническите аспекти на присъединяването и този документ е част от днешните документи. Сутринта и професор Жаке спомена този момент, че Съюза споделя правомощите си с държавите членки. Това е абсолютно неизбежна специфика. Не можем да игнорираме, трябва да се отчете. Напълно съгласна съм, че а, нашия съд не може да а, отсъжда какво да бъде разделението между правомощията. В този документ от 2002 година се предлагаха решения, именно свързано с ответниците, но и други решения, които сега трябва да се разгледат по здълбочано те трябва да бъдат разгледани така, за да се намерят решения, които да удовлетворят всички страни около масата. Защото, естествено, правото на Съюза представи влява специфики, които трябва да отчетем, но същото въжи и за конвенцията за правата на човека. Трябва да приспособим конвенцията, за да отчетем спецификите на Съюза, но при спазване на същината на естеството на конвенцията. Тази сутрин говорихме и за друг момент, който е изключително интересен. Ставаше въпрос за вътрешните начини за съдебна защита и тези, този въпрос трябва да бъде задълбочен, но ми се иска да кажа, че трябва да се гледа с а, свежа мисъл, по нов начин. Изчерпването на тези пътища е централен въпрос. Трябва да са достъпни тези пътища, да са ефикасни, да са сигурни. Така че приодициалното запитване в случая, според мен, е напълно смислено решение, но трябва да се анализира. Защото възраженията, които бяха много силни тази сутрин от съдя Тимерманс, трябва да се вземат на сериозно. Трябва наистина да ги разгледаме по-подробно. Но на пръв поглед, въпреки това, трябва да се обсъди въпроса за изчерпването на вътрешните пътища, преди да сочим някакви опити за технически решения възоснова на определени принципи. И тези принципи са следните. Те са много важни. Първо, мисля, че всички тук сме съгласни и, и двете съдебни инстанции, че всички въпроси трябва да се решат в пълно доверие. Това е основно и мисля, че всички наши заседания се извършват така. Второто, когато има отказ от Национален съд, да се отправи такова запитване. Знам, че националните практики действително могат да ни тревожат и мисля, че точно тук трябва да отправим силен сигнал. И третото съображение, когато чух изказванията тази сутрин, не можем в крайна сметка да а, вкарваме съда в някакви сложни системи. В един момент а, трябва да има решения. Тук говорим за сроковете. Така че трябва да тръгнем от основни принципи, че като сроковете именно и по те, според тези принципи да решим въпроса за изчерпването на вътрешните пътища. Освен, може би, в случая, когато съвсем произволно един национален съд откаже да отправи запитване. Мисля, че сега не можем да задълбочим нещата, но това е изключително важно. Всички тези преговори трябва да станат открито, възможно най-открито. И тук ми се струва, че има един малък проблем. Не знам докъде сме стигнали. Например, да не би да се появят някакви инструкции в мандата, които да ограничат до някъде полето на преговори. И ако трябва да се изключва, например, първичното право на съвета, според мен няма да има никакъв смисъл, а и няма да има и ефект. Сега, съвсем накратко, нещо, което вие споменахте във вашия проект доклад за обема на работа в съда, какво е въздействието върху присъединяването, дали присъединяването рискува съответно да осложни още повече нещата. Аз мисля, че добавеното количество ще бъде доста скромно, просто защото дори и днес самия съд контролира националните решения, е, издадени вследствие на приюдициално запитване. Така че тук ще се добавят само тези дела, които са по същество. И второ, самия обем на работа а, е, и присъединяването са две различни неща. А, е, протокол 14 ще влезе в сила на 1 юни, така че а, вие, ние вече мислим за ситуацията след Интерлакен, след протокол 14 за да може работата на съда да бъде възможно най-ефективна във връзка с големия брой а, дела. Разбира се, всеки ден говорим за субсидиарността и именно този въпрос е много важен и не сме го изоставили. Това означава, че трябва да се уверим, че в самите държави има достатъчно пътища за обжалване. И освен това, трябва да говорим и, ако говорим за количеството, в крайна сметка Съюза няма да бъде е, само е, ползвател, Съюза ще бъде е, и съотговорен, така че ще може да натежи върху решенията. Освен това, не можем да измерваме самото значение на присъединяването с понятието обемна работа. Тук става въпрос за по-добро съхраняване на правата на човека, по-добро равенство между държавите и Съюза, по-добра защита на гражданите и по-добро участие на Съюза като страна в производствата, които го засягат. Така че това са, господин председател, причините, поради които Съюза трябва да се призини възможно най-бързо към конвенцията. Става въпрос чисто и просто за интернет основните права в Европа, а тези права са нашето общо наследство. Това е. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, госпожо съдия. Сега бих искал да дам думата на третия ни експерт, на Йонас Кристоферсен, изпълнителен директор на Института по правата на човека в Дания. Имате думата. Благодаря ви много, господин председател, уважаеми парламентаристи, уважаеми колеги. В този час за мен е трудно да добавя кой знае колко ценно за тази дискусия. Въпреки това ще се опитам да го направя и ще следвам структурата на доклада, който по мое мнение е отличен. Така че аз ще следвам същата структура. Датския институт за правата на човека е независима организация по правата на човека. Ние се занимаваме основно с защита на правата на човека. Ние предоставяме консултации на парламента и правителството на Дания по отношение на правата на човека. Аз няма да споделям лични мнения. Ще споделям поделя професионалните ми е, виждания и се надявам, че парламента ще прояви интерес е, към тях. Аз няма да се спирам е, на всичко, което бях предвидил, но ще представя пълния текст на моето изказване на секретарията за ползване в бъдеще. На първо място искам да се спра на един елемент, който може да се добави към доклада – след втори абзац, например, за присъединяването към протокол 8 и че трябва да се спазват критериите за присъединяване, предвидени в протокола. Този въпрос да се отчита при воденето на преговори. Парламентът също да даде своя принос в това отношение. Можем също да добавим след трети абзац нов елемент, а именно запазването на характеристиките на Европейския съюз. В доклада сега това не е изрично упоменато. Комисаря Рединг посочи, че това е част от мандата. По мое мнение, това е важен принцип, който трябва да бъде обсъден какво означава точно, дали сподели на правомощи между Европейския съюз и държавите членки, какво означава а, относно механизмите за преглед а, при спорове между отделни държави, какво означава това за принципите и правата, заложени в хартата, какви са връзките между тези принципи и права. Има и други въпроси, които могат да бъдат разгледани в тази област и да бъдат допълнени в доклада. В третия абзац на доклада се говори за необходимостта да се зачита ситуацията в държавите членки, свързани с резервите и дерогациите. В голяма степен това е, отговаря на втори член от протокола. Интересното е, че в доклада се казва, че резервите и дерогациите не трябва да имат ефект върху Европейския съюз относно конвенцията. Мисля, че именно тук ще възникнат основните спорове. След малко ще се спре и на четвърти параграф. Също днес не говорихме за дерогациите. По какъв начин ще се разглеждат те, ако една държава членка има дерогация от Европейската конвенция по правата на човека, по какъв начин това ще се отрази на задълженията на Съюза и позицията на държавите членки по отношение на Съюза и конвенцията. Аз нямам отговорите, не съм обсъждал този въпрос. Мисля, че можем да помислим по този въпрос по време и на преговорите, които предстоят. Четвъртия абзац разглежда един от ключовите елементи, а именно към какво се присъединява Съюза, дали към конвенцията само или и към протоколите. Тук комисаря Редин говори за тактика от две стъпки, какво а, има право да направи Съюза и след това да се вземе решението. Това ще доведе до вземането на трудни решения на по-късен етап. От гледна точка на Съюза е ясно, че задълженията на държавите относно конвенциите нямат ефект върху присъединяването на Съюза. Но защо тогава това е обявено като принцип в протокола, че държавите членки и техните позиции трябва да бъдат спазвани и че техните дерогации и резерви следва да бъдат вземани под внимание. Това е труден въпрос. Ако държавата води дело в Страсбург. Може да се стигне до там, че ако не са се присъединили към протокола, те да отрекат, че имат задължение за спазването и така отхвърлят юрисдикцията на Страсбургския съд. Затова държавите са против. Те казват, трябва да се спазва минималния принцип. Всяка държава има задължение изцяло към съда в Страсбург, което означава, че и Европейския съюз трябва да има такива пълни задължения към съда към Страсбург. Какво означава това към, по отношение на присъединяването? Ако разгледаме конвенцията, можем да откроим поне 10 държави членки, които имат е, резерви или са направили различни декларации срещу части от е, конвенцията. 10 държави имат такива резерви много повече имат е, дерогация относно четвърти протокол. Три не са ратифицирали и 6 имат резерви. Протокол 6 три не са ратифицирали, и не са подписани, 8 имат резерви и дерогации по протокол 12 относно борбата срещу дискриминация. Около 20 на държави не са ратифицирали и подписали този инструмент. Датското правителство ако води дело според европейското законодателство Страсбург, може да каже, че не сме обвързани от протокол 12. Надявам се, че това няма да се случи, но парламентът би трябвало да гарантира възможно най-пълно присъединяване. В Дания казваме, че когато нещо има толкова дубки, колкото швейцарско сирене, нещата няма да вървят. Е, затова е важно да се спазват принципите. По абзац 5 и няма да казвам кой знае колко. Това е параграф, е, който разглежда по-техническите аспекти на присъединяването. Е, ще привлека вниманието на докладчика на доклада от е, юни, от преди 8 години, на управителния съвет, е, който представи основните проблеми от техническа гледна точка. Ние обсъдихме днес някои въпросите, връзка с е, съдиите и други въпроси. По абзац 6. Тук говорим за междудържавните жалби. Беше предложено, че съвет, Съдът не трябва да е страна по тези междудържавни жалби, но не е ли това изобщо смисъла на присъединяването? Съветът да бъде подчинен на конвенцията по същия начин, както държавите членки. Защо да бъде по-различен от останалите страни по конвенцията, когато е, става дума за междудържавни жалби? Ако Съюза иска да се отнася с доверие към него по отношение на конвенцията, трябва да спазва механизма, който функционира вече от десетилетия. и да прилага и теорията и практиката от тази конвенция. Някои твърдят, че има специални процедури, свързани с правото на Европейския съюз, че има определени срокове, които са, се прилагат. Ние искаме да се присъединим към Европейската конвенция, защото тя гарантира повече отчетност. По седми абзац, кой да бъде ответник в случая а, с нарушение на Европейската конвенция. Отговорността е а, въпрос, който трябва да бъде решен чрез международното право. Има три категории, които са добре описани в а, доклада. Разбира се, жалбоподателите а, трябва да решат срещу кого е насочена жалбата им държавите, съюзът трябва да решат кой ще отговаря и това решение и да преценят кой ще носи отговорност при условията на международното право. Така че тук проблема не е чак толкова голям, що се отнася до международното право и кой а, трябва да бъде ответника. Разбира се, хората от Европейския съюз ще имат а, различни идеи, идеи за усложняване на нещата и за налагането на специални разпоредби по въпроса. А, процедурата за са двама ответници също ще усложни системата. Това е разгледано в осми абзац трябва да има държава ответник, а всяка друга страна да бъде трета а, страна. Преди Европейския съюз е а, бил страна а, с, в качество си на трета страна и това действаше сравнително добре. Дали обаче Съюза не трябва да приеме или да бъде част е, от системата и да бъде третиран наравно с останалите страни по конвенцията и защо изобщо да има специална система за Съюза, защо да се създава нова система, защо трябва да има Съюза по-благоприятно отношение, да се ползва по-благоприятно отношение. Европейския съюз трябва да спазва същите правила, за това трябва да има относително малко специални разпоредби за него. По същество, мисля, че резултатът от всичко това ще бъде, че съветът ще бъде подлаган под отговорност в повече случаи, отколкото се счита. Комисаря Редин каза, че ако държавата е осъдена, защото е спазила европейското законодателство, тогава Съюза трябва да бъде съответник. Защото ако резултатът е такъв, че а, държавата е направила нарушението само защото се е съобразила с а, правото на Европейския съюз, което е задължена да спазва. Затова тук трябва да се прецени по какъв начин да се разпредели отговорността. Мисля, че Европейския съюз трябва да играе по-голяма роля, отколкото е предвидена в момента съгласно доклада. Това е труден въпрос, който сигурно ще осложни и преговорите и сигурно с основание. Би било също подходящо в доклада да се включи раздел за ефективната защита, съгласно законодателство на Европейския съюз, може би след 8-ми абзац. Ние обсъдихме и въпроса, но трябва да го проучим по-детайлно. Съдията Тимерманс сподели някои мисли. Въпросът е много сложен. Не можем обаче да искаме от, държа... от гражданите на Европейския съюз да изпълнят всички национални изисквания, които не съществуват. Няма ефективна защита във всички области на европейското право в момента. Има различни случаи, където се преценява, че системата е сходна, но не еквивалентна. не винаги гражданите имат достатъчна защита а, по отношение на европейското законодателство. Националните и международни съдилища за това трябва да се сътрудничат. Този въпрос не може да бъде само в ръцете на частните лица, защото процедурата не е на лице и за това лицата не могат да я прилагат. Има и среден път, без особени затруднения, съда в Люксембург да каже, че настоява държавите членки да се обърнат с преюдициални запитвания. Тогава националните съдилища могат да направят това и повече дела, свързани с нарушение на правата на човека, да се гледат в Люксембург, преди да бъдат прехвърлени на съда по правата на човека в Страсбург. И мисля, че това е един добър път, който може да се следва. Времето ми а, се изчерпа, но искам да се спра на въпроса, който беше поставен от двама оратори, а именно как а, да се справим с с проблеми, когато има конфликт между различните разпоредби на хартата и на конвенцията и коя разпоредба да има върховенство. Как да се реши спора при такова противоречие? Хората от Европейския съюз сигурно ще иска това да бъде съда в Люксембург. Хората, които са за правата на човека, ще искат това да се решава от съда в Страсбург. Аз като представител на Организация за, човека, на, на, за правата на човека искам това да се решава от съда в Страсбург. в известния случай фон Хавен за нарушаване правата на изразяване можеше да се вземе решение в двете посоки. Имаше противоречие. Знаете, че интелигентните хора имат различни мнения и в крайна сметка именно съдът в Страсбург взе окончателното решение. И доколкото знам от колегата от Германия, това дело сега вече е част от правната, съдебната система в Германия. И така, нека да използваме това, което имаме, без да осложняваме нещата, които и без друго са сложни. Всъщност би било добре да се случи присъединяването в срок от 5 години, но не бих се обзаложил на бутилка шампанско, че това ще стане. Ей е, така, сега дам възможност колегите да се изкажат, да зададат въпроси, разбира се, експертите ни същи. Първият оратор. Okay, Um, first of all, it's a very quick question that uh, I think can be answered equally. Един кратък въпрос, надявам се на кратък отговор и след това ще изразя становище. Спомена се, че някои от държавите членки на съвета на Европа, включая и много държави членки на Европейския съюз, или не са подписали, или пък са изразили резерви по отношение на една част от протоколите към конвенцията. Разбрахме тази сутрин от комисаря Рединг, че все още не е решено кои протоколи е, ще подпише Европейския съюз. Та, въпросът ми е, ако Европейския съюз подпише протокол, който държава членка не е подписала, аз предполагам, че този протокол ще стане част от европейското законодателство и следователно ще трябва да бъде приложим в тази държава членка, независимо, че правителството на тази държава не желая да я подпише и отказало да я прилага този протокол. И сега коментарът ми. Той е свързан с последния въпрос, който господин Кристофърсън спомена, свързан с това какво се случва, ако две права влязат в стълкновение. Господин Кристофърсън каза, т.е. направи едно тълкование и всъщност обясни кой от, кое от съдилищата има примат. Но по-важно според мен е да разберем къде свършва едно право и къде започва друго, ако има две права в стълкновение. Например, свободата на словото, свободата на изразяване и от друга страна свободата на религиозните убеждения. Разрешаваме на двете да съществуват едно до друго в това, което Джордж Уол описва като бяло-черното. Две противоречиви идеи, които съществуват едновременно. Може ли съветът на Европа да се наеме да пренапише правото на свободата на изразяване, къде свършва то и къде започват другите права. Така че да има ясни демаркационни линии и да не бъдат оставени съдилищата в едно висящо положение и да трябва да решават във всеки случай нещо различно. Благодаря ви, че ми давате думата, господин председателю. Исках а, да попитам представители на съвета на Европа нещо. Той беше тук а, в началото, но нямам се още е тук. Две неща искам да зная. Съветът на Европа смята ли да направи някаква адхок рамка за преговори? Пасе прие цяла серия от резолюции, препоръки, свързани с присъединяването на Европейския съюз. А приели ли сте някаква рамка за водене на преговори, независимо дали това е за комитета на министрите а, или за нещо друго? Дали се, генералният секретар ще бъде представен по време на преговорите? А, това е първият ми въпрос. А, сега втория. Смятате ли все повече, че Европейският съюз трябва да участва при избор на съдии. Смятате ли го за възможно в парламентарната асамблея, защото там си имате собствени процедурни правила? Изменени ли са тези правила? Ще бъдат ли изменени? Ще бъде ли възможно, например, тези правила да бъдат променени за да може европейски парламентаристи, да речем, да дойдат на асамблеята, на ПАСЕ, да участват в определено гласуване и повече да не участват, т.е. Да, да бъдат променени правилата, така че да има изключение. Едва ли е възможно, не знам точно как стоят нещата, просто питам. Питам се дали не може Европейски съюз да изпрати своите, своя списък с кандидати и пък ще ги гласувате вие в ПАСЕ без наше участие, без участието на Европейския парламент. Така или иначе, този въпрос беше повдигнат е, и по-рано тази сутрин, да се питах как точно ще станат нещата. Имам въпрос и от, към колегата от Дания за тези кореспонденти. за двете, два, двата съвместни ответници. От една страна имаме държави, от друга страна Европейския съюз няма право да участва в процеси, където се оспорва европейското право. Имайки предвид че държавите членки, когато прилагат европейското право, имат огромна а, възможност да маневрират, т.е. имат право да вземат свои решения. Така че може ли Европейския съюз да участва а, в защитата на определена директива, която се прилага от държава членка по определен начин и отказа на Европейския съюз да участва в този процес, означава да не може да защити собствения си законодателен акт. Не разбирам защо трябва да ни отнемете тази възможност да присъстваме като съвместен ответник или съответник, когато се води някакво съдебно производство срещу а, държава членка. Защото определената държава членка може би прилага тази директива по определен начин, поради начина по който я е транспонирала. Председателят, господин Хавреги, благодаря ви. Господин Даф има думата. Благодаря. Аз имам два въпроса. Опитвайки се да предугадим колко а, сложен ще бъде процесът на ратификация на който и да е договор за присъединяване, Мога ли да помоля говорителят на съвета да ни обясни политическият контекст, който забави толкова прилагането на практика на протокол 14. Това, което ни изненада, беше, че този договор, поне такава беше идеята, да трябва да минава през 47 национални парламента и след това 27 същи парламенти от тези 47, т.е. има дублиране от онези, които вече са ратифицирали от страна на Европейския съюз тази изделка, така че нещата ще се проточат. Съветът има опит до момента по ратифицирането на такива протоколи и затова си мисля, че този опит би бил изключително полезен за нашия парламент. На второ място Знам, че има някои разминавания между хартата на основните права и а, Европейската конвенция за правата на човека. Хартата е по-прогресивна е по-широка по обхват, отколкото Европейската конвенция. Считате ли, че в дългосрочен план с натрупването на опит в съда в а, а, Люксембург, по-голяма кореспонденция, извинете, юриспруденция, свързана с дела по правата на човека, на базата на тълкования на Хартата за правата на човека, та дългосрочният ефект на всичко това би било да се отслаби системата на Европейската конвенция за защита правата на човека и основни свободи. присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция засилва ли възможността да се отслаби системата на конвенцията или пък я укрепва. Разбирам, че това е доста спекулативен въпрос, който не ни вълнува сега, защото това, с което се занимаваме, с преговорите. Но за мен би било интересно да да чуя вашите становища, тъй като вие сте експерти. Благодаря, господин председателю. Аз ще се взема с един въпрос, който вече бе зададен от докладчика, защото аз съм съгласна с него. Нещата са сложни и проблематични. В случая визирам това, как ще участва Европейския парламент при избора на съдии. Смятате ли, че би било реалистично Европейският парламент да избере съдията? и след това парламентарната асамблея да подсили един вид мандата му, гласувайки за него. Та това е допълнителният ми въпрос към този на докладчика. Сега мога да дам думата на нашите експерти за техните отговори. Започваме направо с професор Холовати. Благодаря. Първо ще отговоря на въпросите, които са свързани с процедурата по избор. И след това последния въпрос. Сега, по конвенцията, по протокол 14, мисля, че представителя на ПАСЕ ще продължи по този въпрос. По отношение на подбора и след това избора на съдии. Отново ще спомена и господин председателю. Може би е добре този документ да бъде раздаден. Той е направен от нашата асамблея. Това е специална информация, подготвена от нашия секретариат за подбора на съдии в Европейския съд за правата на човека. подробно е описана процедурата. Кое обаче е най-важното в а, процедурата? Не можем да излезем извън член 22 от самата конвенция. В този член се говори за правото или процедурата, които, които започват с това, че всяка една от страните по конвенцията трябва да излезе с списък кандидати, който да има три имена. Тоест, при присъединяването Европейския съюз ще трябва да ни представи такъв един списък. Това са предпоставките, това са изискванията, които не могат да бъдат променени, тъй като това е текст от конвенцията. Сега, по останалите въпроси, мисля, че споменах и то е записано и в пети параграф на доклада. Има определени въпроси, които трябва допълнително да бъдат доизяснени или по тях да се водят преговори между институциите, между ПАСЕ и Европейския парламент. Този процес означава водене на преговори между двете парламентарни институции – защо е необходимо това? Под комисията по съдиите в ПАСЕ се състои от представители на политическите групи, но не представители на 47-те държави, т.е. тя има много специален статут. Ето защо подчертаваме, че участието на страните по конвенцията и по-специално Европейския парламент би било много желателно. Защото споменах, че в определени държави членки парламентите участват в този процес. Но до каква степен ще участва Европейският парламент, това е нещо, което вие ще решите. И след това ще водите преговори с ПАСЕ или пък в работните групи ще го обсъдите. Има нужда от ясни правила по отношение на това, до каква степен евродепутатите могат да участват в подкомисията за избор на съдии. Имайки предвид, че страната по договора Европейския съюз има право да бъде представена там. И практиката това и показва. На тази база на тази практика тази подкомисия функционира. Що се отнася сега до правото на Европейския парламент да има представители в парламентарната асамблея по време на гласуване – отново, мисля, че това може да бъде обект на преговори. Важното е да започнат тези преговори. Някои от въпросите са ясни, по тях няма какво да се говори. като например това, че всяка една от страните по конвенцията има право да излезе с списък а, от съди, но вие вече може да си организирате процедурата по подбор вътре в Европейския парламент и след това да ни изпратите този списък. Не може да променим правилата. В конвенцията се казва, че съдята се избира от Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Нещата са ясни. Това е част от текстовете на конвенцията. Отново искам да повторя степента, до която вие, като Европейски парламент, искате да участвате в процеса, това е нещо, което вие ще си решите. И след това вече двете институции ще се опитат да обсъдят нещата и да заложат ясни правила, за да се спазва процедурата и да се спазва конвенцията. Благодаря. Grazie, onorevole Тулкенс. Благодаря, госпожо Тюлкенс. Микрофон. е изключен. Наистина не съм компетентна по този въпрос за избор на съдиите. За нас е много важно да има такъв съдя от Европейския съюз, който да отразява цялата правна култура и традициите на съюза. Всякаква форма на процедура, която може да доведе до този избор, ще е приемлива, но исках да се изкажа по друг въпрос, но не знам дали ще бъде по посока на този, който зададе въпроса. Този безкрайен въпрос за конфликтите между основни права. Конфликти, които съществуват или могат да съществуват между основните права по конвенцията и правата от хартата и изобщо вътре в самите човешки права, защото ми се струва, че точно за това става въпрос член 8, член 10, правото на репутация, това си е самостоятелно право по член 8 и което евентуално може да се противопостави на член 10, т.е. правото на свобода на изразяване, защото струва ми се, че ставаше въпрос за делото Хановър срещу Германия. Що се отнася до конфликтите в тълкуването на правата от хартата и от конвенцията, мисля, че съдебната практика на двете съдебни инстанции трябва да се хармонизира. Това е ясно. Юриспруденцията трябва да се хармонизира. И е, договорите ни налагат това дори още по-силно сега. Е, но иначе този въпрос е толкова широк е, и толкова сложен, че ще спра до тук. Сега, що се отнася до протоколите и присъединяването към тях? Ще ви посоча нещо, което прочета с голям интерес в изказването на професор Жаке. Протоколите, които засягат правата от хартата. Точно те трябва да се ратифицират. Например, протокол 12 за дискриминацията, той също отговаря на силната загриженост на Съюза. Това се вижда в нашата съдебна практика. Ние се основаваме върху текстове на Съюза в съдебната ни практика. Така че протокол номер 12 за нас е идеалният кандидат, така да го нарека, за ратификация, защото това е толкова централен протокол в нашето демократично общество. Нещо, че просто не можем да минем без него. Благодаря. Благодаря. Сега бих искала да помоля господин Ah, vuoi parlare? Sì. Come si chiama? Воле Комисия. И така, извинете, искам първо да попитам дали има нещо да каже посланник Фронис. Искам да коментирам няколко неща. Първо, казаното от докладчика относно формата за воденето на преговорите от страна на съвета на Европа. Този формат ще бъде определен от комитета на министрите. Ние сме въодушевени от това, което чухме от много от изказалите се днес. Много от изказалите се биха искали преговорите да минат възможно най-бързо и най-гладко. За да се случи това, една възможност е да се създаде неофициална работна група за водене на преговорите, в която да са включени, например, представители на страните от Европейския съюз, както и на страни, които не членуват в Европейския съюз. Разбира се, Европейската комисия ще бъде добре дошла да участва в подобна неформална работна група. По този начин ще се гарантират добрите контакти с страните членки, и ще се улесни комуникацията. Както каза и представителя на ПАСЕ, двете, двата избрани органа ще имат да играят важна роля в преговорите. Вторият ми отговор е, се отнася до въпроса на господин Дав какви полуки можем да си извлечем от опита по ратификацията на 14-ти протокол. Аз бих, аз бих предложил, може би, въпроса, въпроса за ратификацията на протокол 14 да бъде разглеждан като уникален политически опит. Трябва да помним, че в а, този случай има само една страна, която не е ратифицирала и че правителството на тази страна всъщност е за по-ранната ратификация. Аз няма да извличам някакви дълбоки полуки от този опит. Само ще го цитирам като уникален пример. Повечето от държавите членки трябва да използват факта, че имаме отлична възможност да създадем общо континентално пространство на права на човека, където ще въжат същите стандарти за спазване на правата на човека и те ще бъдат следени дали се спазват от един и същи съд по правата на човека. Надявам се действително процеса на преговорите да бъде плавен и бърз. Благодаря, господин Даф. Изключително признателен съм за описанието, което беше дадено по ратификацията на 14-я протокол. Това е насърчаващо да чуем, че това е изключение. Относно преговорите, от страна на Европейския съюз, това ще бъде Европейската комисия и евентуално службата за външна дейност. Надявам се това да не бъде преобладаващо в ръцете на някои държави членки. Благодаря. Господин Кристоферсън, дали желая да каже нещо допълнително. Благодаря. Господин Бронт зададе въпрос дали присъединяването на Европейския съюз, например към протокол 12, ще го направи приложим в държавите членки. Отговорът е не. Протокол 12, до толкова доколкото той а, се отнася до един общо европейски принцип за недискриминация, вече е част от Хартата за основните права. Вече този принцип за недискриминация се прилага в Европейския съюз и неговото право, но протокола като такъв не става обвързващ за Обединеното кралство и неговите задължения спрямо други държави по Конвенцията по правата на човека. Всяка а, държава си има свое задължение. Тук става дума за задължение на Съюза. Затова Съюза трябва да се присъедини към всички права, залегнали в Конвенцията, като Съюз. Но държавите объркват елементите. И ако това продължава да е така, тогава и позицията на Съюза няма да е много а, стабилна. Няма връзка между резервите и дерогациите на държавите членки и задълженията на Съюза. Така че има някои пропуски, които могат да бъдат юридически разглеждани или политически разглеждани. Как да се ограничат противоречивите права, защо да не се дефинират по-ясно. Да вземем един пример. Има двама демонстранти, които трябва да които искат е, да демонстрират на едно и също място. Ние бихме искали те да не се бият а, е, на улицата. Имаше а, е, такъв а, а, пример с а, едно и също право, което обаче влиза в конфликт, защото а, се отнася до две различни групи. Имаме общи права, общи правила, и съдилищата са тези, които трябва да намерят решение в конкретните случаи. Разбира се, парламента може да изрази своето мнение в дадени ситуации, да речем при спазване на правото на изразяване. Тук парламентът би могъл да играе роля. Докладчикът също попита защо съм против процедурата да има две ответни страни. Съюза се разглежда като отделна страна по конвенцията, а от друга страна се разглежда като нещо по-различно. Защо да кажем, казваме, че ако един случай включва жалба към дадена държава, тази държава трябва да носи отговорност, тази държава трябва да се защитава съгласно европейското законодателство. Комисията може да се намеси като трета страна. Тук няма никакъв проблем. Това може да стане още на днешно, към днешна дата. Стига не държавата да бъде подведена от, от отговорност, а Съюза. Тогава делото трябва да се води срещу Съюза. И трябва да се види какъв да бъде механизма да се прехвърли отговорността от е, държавата към Съюза, ако жалбата погрешно е подадена срещу е, дадена страна. Съюза трябва да се присъедини на равна нога с останалите страни по конвенцията. Не трябва да има специални правила за него. Това е моето скромно мнение. Господин Дав е, постави също въпрос – за разминаването между а, хартата и дали има риск а, Съюза, като се присъедини към конвенцията, да се подкопаят стандартите в, а, кон, в хартата. Съответствието между стандартите в Европейската харта и тези в Европейската конвенция ще се доближат след присъединяването. В някои области сега виждаме, че съдът на Европейския съюз възприема по-високи стандарти, отколкото тези предвидени в Европейската конвенция. Разбира се, това може и да продължи, но може да стане и така, че а, съдът да не иска да отива по-далече от това, което е предвидено от Страсбург. Тоест аз очаквам да има по-голямо хармонизиране, отколкото по-слабо хармонизиране в бъдеще. Благодаря. Господин Крамер поиска думата. Той се занимава с въпросите по правосъдие и права на човека в комисията. Искам накратко да отговоря на въпрос, който беше поставен от многоуважаемия господин Бронц. Как една държава членка ще бъде засегната, ако Съюза се присъедини към протокол, който не е ратифициран от тази държава членка. Отговорът на този въпрос се съдържа в член 2 в 8 протокол към Лисабонския договор, а именно, че позицията на държавата членка не трябва да бъде засегната от присъединяването. Но проблемът, който е в член 216 алинея 2, където се предвижда международни споразумения, изключени от Съюза, да бъдат обвързващи за институциите на Съюза и за държавите членки. Ето защо, по наше мнение, и комисаря Рединг също подчерта този факт тази сутрин, че действително е важно споразумението за присъединяване да предвиди разпоредба, съгласно която задълженията относно правата на човека и основните свободи да се отнасят до актови и мерки на органи и институции на Съюза. Това е механизъм за а, разкъсване на връзката и може да реши редица проблеми на държавите членки и да се запази позициите на държавите членки. Тоест, позицията на държавите членки няма да се промени само в рамките на публичното международно право. Това не може да стане, разбира се, но не може да се променя и на ниво право на Европейския съюз. Тоест, не могат да проистичат нови изисквания към държавите членки, които да са обвързващи за държавите членки, по-различни от това, което е определено на ниво Европейския съюз в хартата и в общите принципи на европейското право. Присъединяването на Съюза към конвенцията по наше мнение, не трябва да води до допълнителни задължения на държавите членки в сферата на правата на човека. Много е важно да имаме предвид това. След като се направи а, това откъсване, има политически избор, и Европейския съюз може да реши към кои протоколи да се присъедини. Но трябва да се прави разграничение между двата въпроса – запазване на положението в отделните държави членки и политическият избор към кои протоколи Европейския съюз ще се присъедини. И на второ място искам да кажа нещо и за механизма за а, две ответни страни. Господин Кристоферсън постави също този въпрос – мисля, че това е крегълния камък на присъединяването. Европейския съюз трябва да има това право, както подчерта съдията Тимерман Тимерманс тази сутрин, относно съществените а, въпроси, малко неща ще бъдат а, добавени. Повечето неща са свързани с процедурата, и че Съюзът ще бъде представен в производството и в органите на конвенцията. Затова механизма за двете ответни страни е изключително важен, защото съда в Страсбург в своята практика, например в делото Босфоръст, дори когато една държава прилага европейски а, мерки, а, определя отговорността за държавата членка. Държавата членка носи пълна отговорност за своите действия, дори когато тези действия са в пълно съответствие на задължение, проистичащо от правото на Европейския съюз. Чрез механизма на двете ответни страни Европейския съюз ще може да защити своите правни норми и съвместимостта им с конвенцията, ако съда установи, че има нарушения, Европейският съюз ще бъде обвързан от съдебното решение. Това е много важно. Доброто функциониране на системата на конвенцията ще се гарантира по начин, който задължава ответната страна да се извлече нужните заключения от решението на съда в Страсбург. Това не е привилегия, която се дава на Съюза. Дори жалбоподателят ще има втора ответна страна, която ще носи отговорност. т.е. Съюза не се стреми към получаване на имунитет, а да гарантира отчитането на спецификите на неговия правен ред. Благодаря. Сега искам да дам думата на господин Жан Пол Жаки. Благодаря. По въпроса за двете ответни страни, искам само да ви дам пример, за да разберете колко е необходимо. Вземете текста. Някакви задържане. За data retention. Там ставаше въпрос за два конституционни съда две конституционни съдилища. Сега, ако става въпрос за текста на Съюза, който се противопоставя на, съвмест... на правата, или става въпрос за употребяването на този текст от страна на държавите членки, които прилагат този текст. Представете си, че някой преследва Италия по този текст, например нямаме тълкуване по свободата на действие на самите държави членки, така че за мен е очевидно, че Съюза трябва да е страна по делото. За в случай, че се счита, че в текста на Съюза е проблема, а не в текста на държавата членка. Така че две ответни страни може действително да се намерят всякакви начини на функциониране, но това ще е сърцевината на системата, така че да си запазим нашето разделение на властите и на, право, на правомощията. Сега, по протоколите и резервите на държавите членки, мисля, че докладчика го каза няколко пъти. Ще се прилага за Съюза в рамките на неговите правомощия и ще се прилага към държавите членки в полето на техните законодателства. Т.е. няма пряко последствие върху държавите членки. Има а, последствие само в сферата на Съюза. Госпожа Редин каза нещо е, с много чар, но аз се загрижих за, във връзка с тези два етапа. Аз не мога да си представя, че като се присъединяваш към конвенцията, не можеш да се присъединиш към протокол. Едно за правото на глас, за правото на собственост и така нататък. Това е немислимо. Сега, ако ни се казва, че по време на преговорите ще се разгледат и протоколите, тогава действително ще от полза. Но ако става въпрос за след това, не се знае кога, тогава ще имаме сериозен проблем, защото има някои неща, които са абсолютно необходими и нашия съд го знае много добре, но прекалено е, продължително се изказах, така че благодаря господин председателю. Сега Приключихме с тази първа част от Световното заседание и нека да преминем към втората част от разискванията ни. Ще помоля професор Франсис Якобс, който е професор в Кингс Коледж в Лондон, бивш генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, да вземе думата. Заповядайте. Благодаря. Много се радвам, че мога да говоря пред вашата комисия днес и ще се опитам да отговоря на част от тези изключително интересни въпроси. Отправната ми точка е следната. Вашето предложение за резолюция. Би било полезно, може би, да се занимавам с въпросите, така както те са представени във вашия проект за резолюция. Също така обаче трябва да се вземат предвид част от идеите, които бяха предложени днес, както и част от аргументите, които колегите изложиха. Съвсем накратичко. Аргументите за присъединяване, които са споменати в първи параграф, вече бе посочено от а, други колеги. Сега имаме едно задължение да се присъединим към конвенцията, така че няма смисъл защо да излагаме аргументи за присъединяването. Та аргументите за а, са особено важни сега, до толкова доколкото те ще покажат пътя, по който трябва да се извърши това присъединяване и дали ще има някакви граници, някакви прагове за присъединяването. Като оставим на страна символичните аргументи, които се споменават в първия подпараграф и се фокусираме върху това, че присъединяването трябва да е ефикасен и ефективен процес, за да има защита по силата на конвенцията срещу мерки на Европейския съюз, мен ми се струва, че след присъединяване към конвенцията, Европейският съюз би трябвало да бъде в същата ситуация, в която се намират държавите членки. Не би трябвало да има никакво изключване от системата за контрол, не трябва да има генерални резерви и трябва да има такива граници, каквито са необходими в светлината на съответните характеристики на Съюза особено що се отнася до разделение на компетенциите между Европейския съюз и държавите членки. На това ще се върна малко по-късно. Както знаем, Европейският съюз вече е задължен да спазва правата на човека. Това е записано и в Европейската конвенция за правата на човека, макар че той не е като такъв а, страна. Основната цел на присъединяването прагматичен план би трябвало да бъде, според мен, да се предостави а, една възможност за по-нататъчно подаване на жалби по системата на конвенцията. Ето това е смисълът. И това е много важно, особено там, където СЕО по Лисабонския договор няма юрисдикция. Има сфери, където, знаете, СЕО не може да предостави достъп до правосъдие, защото става дума за първично право, например, където СЕО няма възможност за съдебен контрол. Или пък защото съответното лице няма право да завежда дело пред него. Така че има такива случаи, в които по-настоящем нещата увисват, няма къде да бъдат отнесени, а пък съда от Страсбург би могъл да бъде тази инстанция, в която да бъдат отнесени, особено що се отнесе до първичното право. Това е една сфера, която би трябвало да бъде една от основните сфери на работа на този съд и да може да се контролира по този начин правишното право на Европейския съюз. Освен това е възможно, освен този контрол в, Праглед, в Страсбург, самия съд да прегледа своята компетентност по отношение на достъпа до правна защита и съд, защото е много по-ценно да има такъв преглед на първа инстанция в СЕО, преди да се стигне до съда в Страсбург. Аз не мисля, че има някакъв проблем да се даде възможност на съда, съда с брат на човека да се набърква, така да се каже, в първичното право. От част от коментарите, които бяха направени, като че ли оставам с впечатление, че това ще даде възможност на съда в Страсбург да анулира първично право на Европейския съюз. Това не е така. Това, че този съд ще бъде компетентен, не означава, че този съд може да анулира актове на Европейския съюз. Няма да даде възможност съда в Страсбург да обявява за недействителни някои от актовете на Европейския съюз и няма поне аз така виждам нещата, колегите явно не са съгласни с мен, защото казах обратното, та да, няма да даде възможност съда в Страсбург да, а, да постановява по повод на това дали съответните актове са в съответствие с конвенцията. Идеята на този съд е на базата на фактите дали има нарушение на правата, гарантирани от конвенцията. По никакъв начин не се говори за някакво общо съдебно решение за съдебните, извинете, за законодателните актове и така нататък. Европейския съюз вече ще реши какво да направи, ако има такова нарушение. А, дори не е задължен Европейския съюз да отменя тази мярка. Тази мярка може да бъде тълкувана по друг начин, може да бъде прилагана по друг начин. А, и това да отговаря на, конс... на конвенцията, така както се тълкува от Страсбургския съд. Така че, според мен, няма никакъв проблем а, за Страсбург да има по-широки правомощия за съдебен контрол. Що се отнася до компетентността, която се разглежда в следващия параграф на предложението за резолюция. Първото, което трябва да кажа е, че присъединяването не означава разширяване на компетенциите на Европейския съюз и не създава компетентност в сферата на правата на човека има някакво недоразбиране тук, явно всички така е, считат. Та от самия договор е ясно, че не се разширяват компетенциите на Европейския съюз поради присъединяването му към конвенцията. Както посочи и професор Жаке, няма връзка между въпроса дали Европейския е, съюз е задължен да зачита определени права и дали е компетентен в тази сфера. Това са два съвсем различни въпроса. Например, по отношение на свободата на религиозните убеждения. Европейският съюз вече е длъжен да зачита а, това право и вече е имало случаи, при които съдът е постановил, че Европейския съюз има право да зачита това право и по никакъв начин никой не е казал, че в това отношение Европейския съюз има някакви законодателни компетенции. Така че явно тук има някакво недоразбиране. Е, единствената нова компетенция е тази, която сега е да се присъедини към конвенцията. Само това. Иначе присъединяването към конвенцията чисто и просто може да ограничи начина по който а, е, тези компетенции от тук на след не биват прилагани. Тоест, ставайки страна, присъединявайки се, се ограничава, защото трябва да ги спазва. Така че и тук няма проблем, що се отнася до присъединяването към конвенцията. Също се отнася и до протоколите, според мен. Отново, аз мисля, че Европейският съюз, за да спазва изискването Европейския съюз да бъде субект на конвенцията и нейната система, би трябвало да бъде и страна по всички протоколи на конвенцията. Не може, в смисъл, трябва да се опита да избягва всички резерви, доколкото това е възможно, но е ясно, че в момента, в който Съюз застане страна по протоколите и не прави резерви, това по никакъв начин не оказва влияние върху държавите членки, които не са подписали а, съответните протоколи или са изразили резерви по съответните протоколи на конвенцията. Може някои от правата на конвенцията, а, под които се подписва Европейския съюз, да не са свързани с работата на Европейския съюз, например правото на живот. Надявам се в Европейския съюз да не се налага някой да нарушава това право и това едва ли ще е някаква причина да не се подписва и съответно не виждам каква е причината да не подпише и протоколите, особено протоколи, които не са свързани с работата на Съюза. Аз също не бих искал Европейският съюз да избягва задължението си да се ангажира сега с протоколите. Значи стои просто да остане с едно общо право по-късно да подпише протоколите. Е, в крайна сметка мисля, че има едно недоразбиране на протоколите и затова се прави такова едно предложение. Би било много по-добре, ако им се обясни на някои хора какъви биха били резултатите или ефектите или последствията от подписане на протоколите. А причините са ясни. Сега в прагматичен план. Ролята на Европейския съюз, що се отнася до Комитета на министрите и Съда в Страсбург. Пети параграф на резолюцията. Мисля, че позицията там е съвсем ясна. Европейския съюз би трябвало да може да номинира съдия, според мен. Защо? Защото Европейския съюз най-вероятно ще бъде ответник в определени дела и отчасти, защото Европейския съюз трябва да бъде представен като е, като представител на своята правна култура. Не знам защо ролята е на съдията да бъде ограничена само до случаи, в които този съд, е, Европейския съюз е ответник. Не мисля така. Мисля, че той трябва да си действа по силата на общата система за всички съдии. Как да се избере обаче този съдия? Мисля, че трябва да се приложи нормалната система – Каквито и процедурни а, договорки или институционални договорки да се правят, тримата кандидати би трябвало да бъдат а, номинирани чрез някакъв процес в Европейския съюз. Трябва да има, разбира се, задължителните механизми, които да, да гарантират една прозрачност, да има подходящи номинации. И аз признавам, че не виждам нужда Европейския съюз да изпраща депутати в ПАСЕ за номинирането на съдиите. Европейският парламент може да участва по други начини в процеса на номиниране. Например, новата процедура, която въвежда Лисабонския договор за назначаването на съдии и генерални адвокати в СЕО, посредством независима комисия, която да включва едно лице, номинирано от парламента – и когато се предлагат тези трима кандидати, Европейския парламент би могъл да играе сходна роля. Що се отнася до комитета на министрите? Мисля, че нещата са очевадни. Европейския съюз трябва да бъде представен там по всички дела, представени там, и да играе роля не само в процеса на вземане на решение, а и по време на изпълнение на задълженията на този комитет. За тази цел Европейския е, съюз предполагам, че ще бъде представляван от Европейската комисия. Сега по отношение на междудържавни жалби или искове. Мисля, че е труден този въпрос, един от по-трудните. изглежда нещата изглеждат очевидни да се изключат такива искове, но не мога да обясна защо. Особено, що се отнася до въпроси, свързани с Европейския съюз или които биха могли да включват мерки на Европейския съюз. Има обаче някои трудности тук. На мен лично не ми е ясно дали по настоящия договор за функционирането на Европейския съюз това е изключено. Става дума за член 344 и той бе споменат и по-рано днес – той се казва, че държавите членки се немат да не подават искове, свързани с тълкованието на договор на какъвто и да е вид друг начин за разрешаване, отко... различен от този, който е записан в договора. Тъй като Същия този договор задължава Европейския съюз да се присъедини. Тогава можем ли да приемем, че той един вид предвижда и подаването на такива в съда в Страсбург? В Страсбург. Там, а, когато, а, когато говорим за дейност на Европейския съюз, а, критерият е сложен, защото не е ясно и кой ще го прилага. Съмнително е дали съда в Страсбург трябва да го прави, защото това ще доведе до ограничаване на компетентностите. Това е една от трудностите. Но според мен това е един общ проблем. Може би не искаме да законодателстваме прекомерно за всички дребни детайли, които може да изникнат от някъде. Има една такава тенденция или, хайде да кажа, опасност, потенциалните трудности да ги видим и да се опитаме да законодателстваме, за да ги се предпазим от тях. Според мен е по-добре да оставим тези проблеми и да ги оставим да се решат на практика. Ако видим как СЕО или Съда в Страсбург успяват да намират решение на проблеми, които по никакъв начин не са били регламентирани в договора за Европейския съюз или Европейската конвенция за правата на човека, ще видите, че има много успешни решения и би трябвало да има малко вяра в съдебните тълкования и изобщо в съдебната практика на съдилищата на държавите членки и да не се опитваме да разрешаваме всичките тези проблеми предварително. Има едно нещо, което е ясно. Когато има жалба пред съда в Страсбург, която включва Европейския съюз, наистина би било желателно, дори би било много важно държавата членка или държавите членки, които са посочени, и Европейския съюз да бъдат ответници, привлечени като ответници е, в съда е, в Страсбург. В самото начало може би няма да е ясно какво е ясното разграничение между отговорностите между държавите членки и Европейски съюз. Дори в края на процеса това може да не е ясно, но това според мен не предизвиква проблеми, защото съдът в Страсбург обикновено не се вълнува от това какви, кой доколко е виновен. Неговата функция е, е да прецени има ли нарушение на правата на конвенцията. Съдът не е този, който да реши коя агенция точно е отговорна за съответното нарушение. Случая с Босфора е точно такъв. Би било достатъчно, достатъчно да има нарушаване на определено право и може да се остави вече в ръцете на Европейския съюз да прецени къде лежи вината. Проблемите не са толкова големи, колкото изглеждат на първи, на първи пръв поглед, извинете. Изтече ми времето. Да, изтече, пък аз говорих само по малко въпроси. И в заключение, два общи коментара. Според мен, в този процес на присъединяване би трябвало да се опитваме да направим минимален брой изменения на сегашната система. И съм съгласна с преждеговорившия съдя, прост, е, просто да бъде процеса, опростен максимално, да няма си създаваме трудности. А, не съм мислил много по въпроса, но ако сега ме попитате, аз не мисля, че трябва да има някакво специално средство за защита а, пред а, СЕО, за да може те винаги да са първи, които разглеждат делото. Сега не е така, защото има ни първични актове, които не могат да бъдат разглеждани от него. Има други сфери, при които този съд пък няма компетентност. И дори когато има компетентност, няма абсолютно задължение да бъде отнесено делото до него. Когато, да речем, има дело, което ще се завежда в съда в Страсбург срещу държава членка. И накрая нещо общо, което може би е малко по-спорно. Мисля си, че Европейската конвенция за правата на човека би трябвало да се разглежда като основния стандарт за правата на човека в Европейския съюз, независимо от влизането в сила на хартата. Хартата е малко по-широка от конвенцията, отива малко по-нататък, но хартата на правата, която а, включва правата от конвенцията, трябва да се тълкува по същия начин като конвенцията. Разбира се, че съдът в своите тълкования на тези два инструмента може да отиде още по-нататък, но той не би трябвало да прави разлика между тези два документа. Освен това, приложното поле на хартата все още е много малко, отнася се само до институциите на Европейския съюз и държавните членки, там където тази харта е приета. Хартата не се прилага към тези 20 държави, които не са държави членки на Европейския съюз, но са страни по Конвенцията за правата на човека. За да няма разбиване на защита правата на човека, според мен тази конвенция би трябвало да се разглежда като основния инструмент, а ролята на Европейския съюз по отношение на конвенцията би била още по-жизнено важно. Европейския съюз би трябвало да укрепи системата на конвенцията, а не да я отслаби. Благодаря. Grazie. Благодаря. Сега ще чуем последното изказване. Госпожа Бенаки, биш председател на гръцкия парламент и преподавател по право в университета в Атина. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Аз бих искала да се възползвам от тази привилегия че имам думата, за да благодаря на всички оратори днес, да ги поздравя а, и за начина на организация. Днес се изразявам последна в този форум и имам а, привилегията, за щастие или за нещастие, да установя, че всичко това, което бях предвидила да кажа по този въпрос, вече бе казано имам усещането, че моето изказване е почти ненужно. Присъединяването, което се готви в момента на Съюза към Конвенцията за правата на човека, е, е сериозно, символично е, и политическо събитие. Това начинание и политическото му значение е, бяха вече посочени от няколко оратори. Ние в момента се занимаваме с институционалните аспекти на това присъединяване, тъй като то ще ще предизвика необходимост от хармонизация на реда, по който двете съдебни инстанции, т.е. Съюз на Европейския съюз и Съда по правата на човека, прилагат настоящото право за защита на правата на човека. И второ, ще се изиска хармонизация на производствата, когато се търси защитата на правата на гражданина. двете инстанции работят по собствени е, производства, така че в случая ще става въпрос за хармонизация на тези е, два вида производство. И трето ще трябва е, приспособяване към функционирането и начина на действие на някои от институционалните органи на конвенцията, до толкова доколкото те самите също се занимават с защита на човешките права. Сега, що се отнася до хармонизацията на конституционното право към конвенцията, а именно това е включено в договора за Европейския съюз, тази хармонизация всъщност ще ни избегне дублирането. Например, в член 51 на хартата и член 52 отдалечава този риск. Там се неутрализира от евентуални конфликти между разпоредбите. Съществуват също така а, подобни аспекти и в преамбюла, и в изложението на мотивите. По този начин съдебните практики в Страсбург и в Люксембург уреждат тази хармонизация. Съдебната практика на двете съдилища ни дават много надежда за пълната хармонизация. Първо, съдебната практика в Люксембург показва сериозна тенденция, е, основава се много често върху е, казуси от областта на човешките права и всъщност следва а, съдебната практика на съда по правата на човека. Същото въжи за съдебната практика на Страсбург. Най-очевидният пример е Испания също Великобритания от 2006 година. Това определение е много известно. Става въпрос за Люксембург. Ставаше въпрос за изключването на Гибралтар от европейските избори. Това се разгледа пред Страсбургския съд с решението на Матио срещу Великобритания. Жалбата на Испания бе отхвърлена от Страсбургския съд на основанието, че трябва да се приложи решението Матиус. Так, тук естествено възниква въпроса дали по този начин не се навлиза в контрола на първичното право, дали Страсбург не се намесва в тази област. Още по-типичен, но по този въпрос, именно за намесата на Страсбург по първичното право на Съюза, е следното. Например, решението Золотокин срещу Русия. Там Страсбург, за да може действително да, да приложи отново а, правилото за избягване на двойната присъда, а този принцип се прилага в Съюза, да в това дело Страсбургския съд възприе правила на Съюза. По този начин се сложи край на цялата съдебна практика, която, която не беше достатъчно окончателна. Същото въжи за решението Босфор през 2005 година, където се възприе съществуването на презумпция за защита, която е еквивалентна за правата на човека от правото на Съюза, еквивалентна с правото на конвенцията. Когато защитата на правата на човека е явно по-ниска, тогава вече може да се обжалва подобно решение. Това, разбира се, са много сложни ситуации и сега не можем да навлизаме в подробности. Има известни разлики между двата правови реда в областта на материалното право. Например, за привилегията, за само наказанието или само обвинението, което се прилага много широко от Страсбург, възоснова на член 6 от конвенцията и като се основава на съдебната практика. По този начин се обхващат всички декларации, включително и непреки, декларации, които а, обвиняват. Същото зависи и за убежището, например, например за временното задържане. Тук е важно да се каже, че Страсбургския съд, например, прие временно задържане от 7 дни за молителите за убежище, докато в другия правов ред се забранява всякакво задържане. Или правото на експулсиране, например. Там критерия, който се ползва за експулсиране. В конвенцията са, е различен. А дали а, трябва да разглеждаме националността или гражданството, както в Съюза, или според Страсбургския съд критерия за експулсиране не е именно гражданството, а степента на интеграция на молителя за обежище в приемната страна. Факт е, че хармонизацията на съдебните практики в областта на правата на човека на двата правни реда, т.е. на Съюза и на Конвенцията, е стигнала толкова далеч, че трябва да си зададем въпроси във връзка с присъединяването, дали да се хармонизират производствата, видовете производства между двете съдебни инстанции и дали трябва тези две инстанции да работят по един и същи начин. Сега, що се отнася до хармонизацията на производствата, действително възникват няколко въпроса. Първо, предмета на процеса на делото пред Страсбург. Второ, относно страните по процеса и накрая отношенията между а, двете съдилища. Първо за предмета на делото. Очевидно, Страсбургския съд в, в рамките на индивидуалната жалба търси а, нарушение от страна на някоя държава членка или нарушение на институция на Европейския съюз, т.е. в в вторичното право. Още един въпрос възниква. Дали Страсбургския съд контролира първичното право, така както е разпоредено в договора на Съюза. При този последен случай действително има проблем, защото тук възниква въпроса за правомощията, които да се разпределят между двете съдилища. И тук се открива възможност за намеса в правомощията на Европейския съюз. А това е противно на член 6, параграф 2 от договора. С голям интерес чух това, което каза професор Якобс, който говори за първичното право и за неговото значение в съдебната практика на Страсбург. Когато говорим за първично право, става въпрос за разпоредбите на договора като такива, както и за законодателни актове, които имат същата сила или същите последици, каквито разпоредбите на договора. Докато вторичното право засяга различни решения и общи позиции на Европейския съюз. Така че, как стоят нещата с първичното право? В контекста, който ви изложих, струва ми се, че най-доброто решение е Страсбургския съд да е, препрати въпроса на Люксембургския съд защото според мен трябва да се съхрани монопола на тълкуването на договора. Това трябва да се запази и да се запази само за Люксембургския съд. Какво става с преюдициалните е, питания? Този въпрос възникна днес и действително трябва да се разисква и да се намери решение. Сега друг въпрос. Що се отнася до страните по делото. Мисля, че трябва да се приспособят съществуващите процедури в момента. Там може да има ищец и пряк ответник. И целта тук е да се гарантира участието на Съюза, за да може да се осигури правна сигурност. Става въпрос всъщност да се даде място на страна по процеса като втори ответник. Затова говорим за тези съответници. Това новаторско решение трябва да влезе в разпоредбите на споразумението за присъединяване. Но достатъчно широкофатно, за да може да бъде улеснено сътрудничеството, което вече съществува между двете съдебни инстанции. По-конкретно трябва да се говори и да се обсъди а, този съответник, който в момента не съществува в конвенцията и може до някъде да усложни нещата. Може би да решим нещата по следващия начин, когато се атакува някакво действие на Съюза или някаква мярка на държава членка от Съюза или на институция от Съюза, може да има такова право да се конституира втора ответна страна, т.е. Съюза, и като първата страна е държавата членка. Т.е. да има две ответни страни и така да се избегнат всякакви лоши е, тълкувания. Но как да се осигури такова участие? Би трябвало действително да има призовка, трябва да има призовка и за двата ответника от Страсбург, а това ще предизвика допълнителна работа за съда. Къде може да се реши този въпрос? Може би чрез текст за споразумение между Съюза и държавите членки. Така или иначе, ще трябва да се решат нещата така както и по някои други въпроси, например, как да се изпълни решение на Страсбургския съд, независимо дали е паричен въпрос или друг, когато има солидарна и колективна отговорност. Частично или не, срещу Съюза и държавата членка. Всички тези подробности в по производството трябва да се уредят по някакъв начин. От една страна така, че да не се осложнява работата на Страсбург и от друга страна да се запазят отношенията между Съюза и държавите членки. Казах го, тук не става въпрос за иерархични отношения. В Люксембург, например, Става въпрос за тълкуването на правото на Съюза. Това тълкуване ще си остане само на, в Люксембург. Но това не означава, че Люксембург не се занимава с въпроси за правата на човека зависи от делата, които се представят пред този съд. Въпреки отличното сътрудничество, което в момента съществува между двете съдебни инстанции и взаимното уважение на съответните съдебни практики, съществуват въпроси, които могат да възникнат поради новото положение, което ще се създаде. Например, въпроса за първичното право. Това исках да кажа за институционалните аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека. Мисля, че изчерпах времето си. Не говорихме за участието и представителството на Съюза чрез съдията или участието на комисията в комитета на министрите и представителството в парламентарната асамблея, но всичко това са технически въпроси, които могат да се уредят в последствие. Благодаря. Е Благодаря много. Много съжалявам, че трябва да напомням на хората за времето, което им е отредено за изказване, но с удоволствие ще получим копия от писменото ви изказване. Моля да предадете копия на секретарията. Това ще помогне по-нататък е, в работата на нашите, нашата комисия, а и на... Може би ще бъде преведено и писменно. Не зная дали има някой, дали иска да се изкаже. Не виждам такива желащи. Ще дам тогава думата на господин Раке. А всъщност има някои въпроси. Все още не е настъпил момента да приключваме. Имам няколко въпроса към господин Джейкъбс, както и към посланника, който представлява съвета. Господин Джейкъбс, дали считате, че Трябва да осигурим присъствието на европейски съдия по време на разискванията в съда по правата на човека, тогава, когато се разглеждат дела, касаещи Европейския съюз. Знаем, че има съди от всяка страна по конвенцията, които участват в разискванията, когато се гледа дело, което касае тяхната страна. Това поставя а, контекста. Те са там, за да дадат разяснения, но не гласуват. Дали вътрешните правила за работа на съда гарантират, че един съдия на Европейския съюз ще може винаги да присъства, за да а, разясни някои аспекти на законодателството, когато става дума за успорване на акт на Европейския съюз. Има различни органи, които не съм убеден дали са а, страни по конвенцията. Не знам в каква степен Европейския съюз може да участва в качеството наблюдател. А, има комитет по правата на човека, Европейска комисия по социалните права, по миграцията, комисия по предотвратяване на изтезанията и нечовешко отношение. дали трябва да настоява парламента да присъства представител на Европейската комисия във всички тези органи, какъв е техния правен статут и в каква степен присъединяването на Европейския съюз към конвенцията ще послужи като условие за някакви отношения с тези органи основанието да няма междудържавни изход, е, искове е не само член 334 от договора, но и член 5 на самата конвенция, която дава възможност на държавите да не се ползват от правото си да завеждат дела срещу други държави членки. Казвам това, защото има, по мое мнение, две основания държавите членки да не се ползват от тези междудържавни изходи. Искови, извинете. Господин Бронс, мисля, че може въпросът ми да е наивен, но ще го задам. Вие казвате, че Страсбургския съд няма право да а, анулира актове на Европейския съюз. Това го знаем. Но те имат ли а, право да обявяват несъответствие между европейското законодателство и конвенцията? Дали не трябва да се действа само в отговор на а, основание, че даден акт може да бъде в разрез с конвенцията и дали да не се изчака този акт да бъде приложен на практика и тогава да се постави по въпрос ефекта от него, а не самото законодателство, на което се базира. Позваването на правото е по-скоро към конвенцията, а не към правото на Европейския съюз и на държавата членка. Мисля, че въпросът ми беше малко витиеват. Надявам се, че ще мога да получа отговор на него. Да, ще дадем възможност а, експертите да дадат а, отговори. Давам думата на господин а, Якобс, може би, или госпожа Тулкенс, съдия Тулкенс. Ecco, va bene. I'm sorry. Um... Господин uh, Джейкобс, мисля, че първият въпрос, който беше зададен за съдия на Европейския съюз и дали той винаги да участва тогава, когато се гледат дела, които касаят Европейския съюз. Може би съдията Тулкен ще отговори на този въпрос, след което аз ще засегна другите въпроси. Да, действително, националният съдя в кавички в съда има пълноправен глас във всички дела, които засягат неговата страна. Т.е. гласува не само пред камерата, но и пред Висшата камера. Значи, това е за Страсбургския съд. Обаче конвенцията казва изрично, че националния съдя и всички съдии са там а, като лица, като те не са там, за да защитават непременно държавата или институциите, а за да обяснят спецификите на а, националното право. Това е много важно. Сега, що се отнася до съдята на Европейския съюз, струва ми се, че трябва да има същия статут, какъвто всички останали. И това ще бъде най-доброто решение. Да има същия статут. Да е съотговорен заедно с всички други съдии, които принадлежат на 47-те страни, що се отнася до тълкуването на конвенцията. Разбира се, това може да се успорва. Някой може да каже, не разбирам защо съдята на Европейския съюз ще има, да речем, по-ниска позиция, да речем в подела, които не засягат съюза, да има само съвещателен глас. Може да се дискутира, защо не. Признавам обаче, но тук говоря съвсем от собствено име, предпочитам съдята да участва във всички дела и във всички дела да има пълноправен глас. Защото там става въпрос за колективната гаранция за защитата на правата на човека, независимо от това кой и как от коя държава идва. Този принцип е изключително силен в нашия съд и мисля, че трябва да се запази. Да се... Това е по вашия първи въпрос. И след малко ще отговоря и на въпроса на господина, но след вас. Благодаря. Решението, по мое мнение, е да се прилага сегашната система и по отношение на Европейския съюз, да се отнася и за съдията от Европейския съюз в Съда по правата на човека. Беше поставен въпрос за представенето на Европейския съюз в други органи на съвета на Европа, включително Комитета срещу изтезанията по социалните права и прочие. Първата ми реакция на този въпрос е, че не е необходимо като последица участие на Европейския съюз. Европейския съюз е страна по много от споразуменията на съвета на Европа и органите, които са създадени под тяхна сила. Следващия въпрос се отнася до член 45 от Европейската конвенция и възможността за междудържавни искове. Това е една от областите, в които присъединяването на Европейския съюз към конвенцията създава специфични проблеми по причините, които обсъдихме. И държавите членки и съюза трябва да участват в производството в съда ако има вероятност това да е свързано с мярка на Европейския съюз. От друга страна може да има основание да се избегнат искове между членовете на Европейския съюз, когато става дума за мерки на Европейския съюз. Тук може би ще се изисква известна промяна в системата, която въжи за прилагането на конвенцията, може да се направят промени в процедурните правила на съда от една страна и от друга страна да се постигне договареност между държавите членки на Европейския съюз. Тоест не е непременно да се променя самата конвенция, което разбира се е за предпочитане като подход. По последния въпрос за решенията на съда в Страсбург за съответствието между разпоредбите на Европейския съюз и конвенцията. Ако дадено лице се жалва от нарушаване на правата му, съда по правата на човека установи, че има нарушение, Това няма да означава непременно, че има несъответствие в законодателството, а може би просто става дума за неправилно прилагане на дадена мярка. И Европейския съюз трябва да реши какво трябва да се направи, ако се налага промяна в законодателството. При междудържавни дела понякога съда е поставен пред изискването да се произнесе по съвместимостта на дадени разпоредби, така че се поражда по-особено положение в тези случаи, но това е доста рядко като явление. Има много малко дела, които са свързани с подобен проблем в Страсбург, но има доста случаи, при които съда по правата на човека няма да се занимава с съвместимостта на дадена мярка с конвенцията, а в каква степен тази мярка е довела до нарушаване на права. Благодаря. Да, действително искам да продължа, защото въпросът е важен. Мисля, че трябва да се пояснат две неща. От една страна, за какво сме сезирани и накрая как, какво е приложението на нашите решения. Но това наистина е азбуката на нашия съд. Нас ни сезират с жалба от лице, физическо или група лица, които претендират, че са жертви на нарушение на конвенцията. Това е много важно, защото нашата роля не е да гледаме абстрактно съобразяването на определен акт с конвенцията. Не, ние гледаме приложението в един индивидуален случай. Сезирани от лице или група лица, които твърдят, че е, са им нарушени правата по конвенцията. Това е изключително важно, защото иначе наистина няма да имаме никаква легитимност да разглеждаме абстрактно някакво законодателство. Винаги става въпрос чрез конкретен казус. И в случая с Съюза или ще става въпрос за акт на Съюза или национален акт, който обаче прилага всъщност правото на Съюза. Сега, втората част, решението. Или ще установим нарушение и тогава конвенцията е предвидила държавите да се задължават да спазват решенията. Ако решението засяга определена държава, трябва държав... достаналите държави също да се съобразяват Така че нашето решение всъщност е следното, че трябва да се промени онова, което е довело до конкретния, конкретната ситуация. Ние не анулираме някакъв законодателен акт, ние не обявяваме недействителен някакъв акт, ние просто казваме на държавата, че има нарушение в този случай и държавата се задължава под контрол на Комитета на министрите да промени конкретно онова, което предизвикало проблема. Това е всъщност от една страна ограничение, от друга страна изключителната сила на влизането в сила на конвенцията. Да, имате думата, посланник Фройнес. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да отговоря на конкретния въпрос, който ми беше отправен от докладчика Атондо за междуправителствените комитети на съвета на Европа. Европейската комисия е поканена в качеството на наблюдател, както в комисията по правата на човека, комисията по миграцията. Относно въпроса за допълнителните мерки в допълнение към присъединяването към Конвенцията по правата на човека и сътрудничеството в сферата на основните права, Съветът на Европа отбелязва с удоволствие препоръките, които се съдържат във вашия доклад за евентуално присъединяване към социалната харта на съвета на Европа от 1961 година. Има предложение от Комисията по външни работи за участие на Европейския съюз в сътрудничество с специализираните органи на съвета на Европа Ние приветстваме подобно предложение. Може да се помисли за участие в комисията, например, за борба срещу изтезанията, също и за борбата срещу расизма и за комисията, която се занимава с ефикасността на правосъдието. На 24 и 5 март бих искал да ви информирам, че съветът на Европа, директора за мониторинг на съвета на Европа ще бъде в Брюксел за консултации с Европейската комисия и аз с удоволствие, ако вие проявявате интерес, съм готов да посреднича за двустранна среща с докладчика следващата седмица. Благодаря. Мисля, че сега докладчика може да се отбележи тази възможност. Може би госпожа Бенаки също би е желал да каже няколко думи. Очевидно не. Няма други желаящи да се изкажат. Затова давам думата на докладчика, за да направи някои първоначални изводи от това толкова добро изслушване бяха изяснени някои въпроси, други бяха осложнени. Благодаря ви, дами и господа. Изключително богат и интересен семинар проведохме. Трябва да вървим към края му обаче. Сега няма да ви наказвам, като преповторя всичко казано до този момент. По никакъв начин няма да се опитам и да предложа аз някакви заключения, хей така импромпто, пред експерти, които са изключително квалифицирани. Ако някой ще предлага решение, това сте вие. Но трябва да кажа две неща, които според мен чисто политически трябва да а, заложим, защото рамката на тази сесия като че ли не ни даде възможност да ги отбележим. На първо място това присъединяване на Европейския съюз към конвенцията слага край на един процес, свързан с европейския процес. Разрешава се един проблем. Човекът, неговите права и свободи са алфата и омегата на нашата система и присъединявайки се към тази конвенция, ние го признаваме. Има, разбира се, и много геостратегически ползи от нашето обединение, единния пазар и така нататък. Но е изключително важно да повторим, че при самото създаване на тази идея за Европейски съюз, точно това беше идеята. Един цивилизационен проект. ДНК-то на Европейския съюз – е свързано с правата на човека и неговите свободи. Присъединяването на Европейския съюз към конвенцията довежда до успешен край цялата тази тенденция за едно европейско движение в защита на правата на човека, което съществува от години. А, Постоянно казваме, че Европейския съюз трябва да бъде част от един, една правоуредба, която почива на правата на човека и гарантира основните свободи. Но трябва да внимаваме. Намираме се в една политическа система, която до голяма степен се ръководи от държавите членки на Европейския съюз. И аз се питам, доколко самите държави членки, макар че съм сигурен, че те съзна, създа, съзнават, извинете, че има мандат за вода на преговори, записан в Лисапонския договор и те са го одобрили, Да се питам дали те осъзнават, че е в техен интерес да се започне този процес. Много е важно да се каже това в настоящия политически дебат в Европа. Защото в момента хората се притесняват за други неща. Економическата криза и така нататък. Държавите членки просто си мислят, че това е още една тежест, още едно съдилище, което може да налага някакви външни мерки върху самата суверенна държава членка и да отсъжда по повод вътрешни въпроси. Така че си мисля, че Европейският парламент има изключително важна роля в този контекст. Според мен ние сме тези, които трябва да дадат един ясен тласък на този процес. Това, разбира се, вече е записано в нашия договор, но независимо от това е нужен и политически тласък, за да се стигне до успешен край. Не искам да кажа по никакъв начин, че държавите членки са против конвенцията, чисто и просто казвам, че те са не особено заинтересовани. и ще видим дали това ще се отрази и на преговорите за присъединяване. Ще видим мандата, Знаем, че Европейската комисия ще си налага сама на себе си един вид ограниченията по отношение на този мандат. Те имат право да искат да бъдат единствения преговарящ. И имат такова право. Те залагат определени параметри, записали са ролята си тук като единствен преговарящ. Европейската комисия ще действа от името на държавите членки. Това е ясно. И 27-те държави членки, които сред, са сред 47-те седемте държави членки на съвета на Европа, ще трябва да покажат известна лоялност към позицията на комисията по време на тези преговори. В този мандат, който бе одобрен вчера, предполагам, че има изразени определени резерви или известни декларации, които са записани там. Та, това малко ме притеснява, да ви кажа, защото има една възможност Европейската комисия да се готви за налагане на определени резерви или по-специфични становища по определени въпроси. Ние не искаме да и това по някакъв начин да оказва въздействие върху правомощията на институциите на Европейския съюз и това е ясно записано в протокола. Мисля, че има един подход към протоколите, доста интересен, който бе подсказан тук. Той като че ли не отговаря изцяло на казаното от господин Жаки днес. Госпожа Рединг преди обяд заяви, че трябва да се признават правата на Европейския съюз, т.е. право да се присъединим към конвенцията и към протоколите сега или в бъдеще. Казвайки точно това, мисля, че тя прави едно изявление или една прогноза, с която не сме много съгласни. Комисията доста разумно търси присъединяване към конвенцията и към протоколите, които всички държави членки са подписали, а оставя отворена възможност за бъдеще да се присъедини към другите протоколи. Това е важно да го отбележим сега. Съюзът ще иска да бъде представен в комитета на министрите с право на гласа, ще иска да има съдя, а, който да го представлява и участието в парламентарната асамблея, макар че това е въпрос, който при мен е ненужен, а, също ще бъде разискано. И накрая, както бе обяснено подробно днес, Европейският съюз ще иска да бъде нещо като съвместен ответник. И Европейската комисия ще подчертае тази потребност да се официализира ангажимента на държавите членки да не се съдят една друга. Каква е следващата стъпка през идните месеци? Европейският парламент ще иска също да допринесе посредством доклада си Надявам се той да бъде доста по-богат от това, което съм изготвил сега, защото различни комисии, различни евродепутати ще искат да се включат в текста. И ако ще ме правите, господин председател, ако бъркам, но си мисля, че този документ ще бъде одобрен през юни на пленарно заседание. След това Европейският съвет трябва единодушно да одобри мандата И точно там е и коментара ми за позициите на държавите членки. Комисията е одобрила мандата си, но сега и съветът единодушно трябва да го направи. И има голяма вероятност, както и вие казахте, както и аз казах малко по-рано, тогава да започнат преговорите преди началото на лятото. Надяваме се юни или юли да е възможно да започнат преговорите. Вероятно те ще отнемат няколко месеца. Е... Това е една процедура на три етапа. Първо Европейският парламент трябва да одобри резултатите от преговорите, след това съветът трябва да даде своето одобрение единодушно и накрая започва ратификацията в зависимост от конституциите на отделните държави членки в тази сфера. Така че всяка държава членка трябва да ратифицира окончателния текст. както знаете, много често ратификацията крие някои изненади и може да отнеме доста време. Но, ако гледаме оптимистичния вариант, мисля, че до края на 2011 година всичко ще бъде одобрено. Поне това са нашите надежди. Благодаря на всички за присъствието. Е, сега можем да приключим нашето заседание. Искам да благодаря на всички експерти, на всички представители на университети, представители на съвета на Европа, всички почитаеми господа съди, които бяха тук. Благодаря ви за вашето участие и за отличните презентации, за това, че останахте тук през цялото време. И сега ние трябва да приемем следващата стъпка. 25 март е крайния срок за подаване на изменения към текста на колегата докладчик. 25 март. Точно така. Значи до 25 март, моля ви, това е крайния срок за предложения за изменения на текста на колегата Хауреги. Дебатът по измененията ще бъде на 6 април. Е, и гласуването, вероятно, ще бъде през май в пленарна зала. 25 март за изменения срок 6 април. Обсъждане измененията и през май някъде гласуване. Много ви благодаря. Закривам заседанието.